Уважаеми дами и господа, добро утро! Откривам заседанието. Първата точка от дневния ред за днес е изявление на съвета и комисията подготовка на Европейския съвет на 29 и 30 октября.